ви съобщавам правилата, които са били при, приети на председателския съвет. Искам да ви кажа, че протокола от 18 септември